Уважаеми колеги, започваме нашата работа. Петък, 7 април, нова терористична атака засегна една от големите и красиви столици в Европа, Стокхолм. Тази терористична атака беше извършена с е, камион и е, има наистина много ранени. Не можем просто да затворим очи пред този варварски акт. Мога само да изразя моята тъга и да ви помоля Две седмици след като отдадохме почет на жертвите от Лондон, сега с минута мълчание да почетем жертвите в Швеция. Je vous remercie. Благодаря ви. Дневния ред. Ако нямате по него възражения, виждам, че не, мога да обявя дневния ред за прият. Съобщение на председателя – Уважаеми колеги, ще ви представя Всъщност аз замествам председателя и е, искам да ви е, посоча какво в общи линии бях обсъдили министрите в Малта. Става дума за неформална среща на министрите в Малта, 28 и 20 е, от 25 до 28 март в е, Малта. Вие ще намерите във вашите материали две декларации от балета за сигурността по пътищата и за пътния, морския транспорт. Аз по време на моите изказвания защитавах много твърдо интересите на нашата комисия по транспорт и е, европейските интереси в сферата на транспорта пред нашите министри. Те се ангажираха много силно във връзка с безопасността по пътищата и с морския транспорт. Това, което е ясно към момента, националните европейски позиции бяха изяснени. Сега безопасността по пътищата, това е една много тежка тема, която директно засяга всички европейски граждани. Искам да припомня припомня цифрите, 26 000 приблизително умират по нашите пътища всяка година. Трябва да направим нашите пътища по-безопасни, за да не бъдат те повече синоним на страх или нещастие за тези, които ги ползват. И съм абсолютно убедена, че тази тема трябва да бъде разгледана на европейско равнище. Тя е от много голямо значение не само за обмен на добри практики, но също така за истинска хармонизация на правилата на европейско равнище. Аз припомних в Малта, че Европейския парламент и в частност нашата комисия вече прие много резолюции във връзка с безопасността по пътищата, също така и в морския сектор и е, също така искам да ви предложа да се върнем към тази дискусия за безопасността по пътищата по време на някои от следващите ни заседания. Жан Тот. на Това е нашия специален пратеник в ООН за безопасността по пътищата и той всъщност ще е, направи е, отчет за решенията в Малата. Ако ми позволите, аз бих искала Комисията по транспорт е, да се ангажира в е, транспортния пакет специално по е, частта безопасност по пътищата за да нямаме само декларации до министрите, които са подписани от различни представители на държавите пренки, но ние, ние като законодател да можем да поемем отговорност и наистина да създадем необходимите правни актове, които да гарантират безопасността по пътищата утре. Това по тази тема. Започваме веднага с общите разисквания цифровизация на европейската промишленост. Става дума за регламент 1025-2012 година, проекто становище на комисиите ИТРЕ и ИМКО. И нашия докладчик е господин Теличка. Добър ден, господин Теличка. Давам ви думата и след това ще дам думата на докладчиците в Сянка и на други членове на парламента, които желаят да вземат отношение по тази тема. В края на дебата ще помоля представителя на комисията да вземе думата, за да чуем каква е позицията на Европейската комисия. Господин Теличка, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще се радвам да разгледаме двете становища едновременно, защото по време на дебат се отрази работата, която беше извършена до този момент. Ще си позволя да не повтарям това, което казах по, деба, по време на дебата през февруари за това как работихме по компромисните изменения и, док, и а, доклад, с докладчиците в сянка ще открия само някои промени. Искам да благодаря за това, което беше казано и да благодаря на докладчиците Сянка за извършената работа, за изключително конструктивния подход, който може да бъде описан последния начин с, с за 200 изменения ни стигна един час обсъждане с докладчиците в сянка, което показва колко беше конструктивно обсъждането. Вероятно има колеги, които ще се разочароват от факта, че не сме дошли с голям списък от различни възможности, е, това беше направено нарочно, защото има твърде, чел съм твърде много доклади в миналото от разил съм всякакви възможности и а, смятам, че а, още от миналото столетие описваме и обсъждаме а, възможности за въвеждането на автомобили, без да се отчитат новите технически възможности. Ние сме фокусирали вниманието си върху актуални проблеми, върху това какво може да се случи, така че не сме разгледали един дълъг списък от различни възможности. Сега, позволете ми да а, отбележа три неща, три и нещо всъщност, които отразяват нашето становище с промените. Първото е включването на малките и средните предприятия и а, новосъздадените предприятия, които фигурираха в проектостановището, но сега се разглеждат в един компромис, като се обръща внимание по-специално на малките и средни предприятия и на, на, на започващите предприятия. На второ място туризма и свързаните с него услуги е, се дават в една по-широка картина на туризъм и транспорт. Стандартизацията включва редица възможности. Ние се опитахме да покажем привлекателността на сектора и всъщност наистина на това съсредоточихме вниманието. Третата промяна е свързана с създаването на работни места, социалното измерение, но в сравнение с някои изменения, които бяха внесени, които някои колеги може би имат, ние въведохме един положителен подход. Разбира се, въпросът може да бъде да се спре цифровизацията, защото тя би могла да се отрази върху работната заедост. Така ли е? Не, не е така. Ние ще продължим да работим по този въпрос, но с акцент върху тези хора и политиките, които трябва да бъдат а, включени и това трябва да бъде акцентът, както казах, който да бъде изразен по по-положителен начин. Смятам, че няма нужда отново да се разглеждат различните инструменти, които ще се появят и в бъдеще, строителството ще доведе до известни промени, но това не е нещо, което които сме разглеждали подробно, по-скоро ние сме го разглеждали от гледна точка как най-добре може да се възползваме от него. Има един елемент, който не е отразен в становището, но е напълно леги... легитимен, а именно киберсигурността колкото повече се цифровизира и автоматизира транспорта, толкова по-голям риск съществува. Ние смятам обаче не, е, че не е сега момента и мястото да се впуснем в това упражнение, защото доколкото разбирам, комисията спомена, че в някакъв момент а, ще се изготвят стандарти за киберсигурност и тогава ще бъде а, а, уместно вече да се разглеждат проблемите свързани с транспорта. И мисля, че, госпожи и господа, това си заслужаваше да се спомене, да се спомене в а, допълнение към дебата, който проведохме в, а, през февруари. Благодаря ви за прекрасното сътрудничество. Благодаря, господин Теличка. Давам думата на госпожа Веркине. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика на господин Теличка и на докладчиците в Сянка. Мисля, че ние а, а, имахме много добра атмосфера по време на нашите срещи, работихме много ефективно, както каза докладчика и а, произведохме едно балансирано и а, свързано последователно становище от гледна точка на промишлеността е изключително важно да се обърне внимание на създаването на работни места и на растежа, включително в транспорта и туризма и цифровизацията, както виждаме дава много повече възможности за подобряване на ефективността на транспортния сектор в Европа, да може той да бъде по-економичен, по-ефективен и да работи по-устойчиво. Много е важно, че имаме тази по- по- позитивна нагласа по отношение на цифровизацията, макар че много хора се тревожат, че ще ще, някой ще си загуби работата, но всъщност се създават нови работни места. Това означава, че работната сила трябва да бъде готова за това, но трябва да инвестираме в умения. Изключително важно е в Европа да бъдем водещи в този процес. И аз мисля, че нашето становище е много. м- балансирано и положително. И още няколко думи само за стандарта. Доколкото разбрах, че докладчика вече включва и другите становища по общите стандарти, виждаме, че това е много важна основа, за да се възползваме напълно от цифровизацията в единия пазар на Европа. Важно е също така Европа да се стреми към стандарти, които могат да бъдат въведени в световните стандарти и това е възможност за, за предоставяне на нови мобилни услуги, иновации в транспортния сектор. Според нас е, в транспортната комисия ние имаме много последователен, балансиран подход по отношение на стандартите Всичките ни докладчи в, докладчици в Сянка работиха много ефективно и аз смятам, че основните комисии също така ще отчетат онова, което сме казали ние в нашите становища, защото понякога малко трудно, понякога а, а, другите комисии си изготвят а, своите изменения, докато ние работим по нашите. Може би, а, за да се постигне съгласуваност, а, може би трябва да се направи съвместно съвещание а, малко по-рано. Благодаря на всички за доброто сътрудничество. Благодаря. Сега давам думата на господин Олири. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, господин Теличка, за... приключихме един много важен и вълнуващ период и заключенията са следните. Когато говорим за бъдещето, експертите, депутатите от различните групи могат да проведат много плодотворна дискусия за европейските предизвикателства. Напълно съм съгласен и господин Теличка вече спомена няколко пъти, че се намираме в една нова промишлена революция. Ако се замислим за времето на старите промишлени революции, може да видим, че те не са са засегнали само един сектор на промишлеността, че тези промишлени революции са повлияли на всички а, а, слоеве в обществото и всички важни стру, структури. Така че трябва да бъдем много отговорни по отношение на тези промени в Европейския съюз и мисля, че становището на господин Теличка е много добър пример в това отношение. Винаги съм подкрепила идеята за. А, а, включването на туризма и благодаря на господин Теличка, че той спомена, че той включи това в становището. Включихме и творческите сфери. Имаме едно становище с много добро качество. Сега по стандартите искам да кажа, че ни е необходима много проста и ясна система стандарти, която да може да се използва много добре и която дава възможност да се използва електронната търговия. Тя ни дава възможност да се отървем от не, ненужното административно бреме. Трябва да вземем решения, при това важни решения, които могат да ни подготвят за новата промишлена революция. Социалистите и демократите подкрепят предложенията. Искам да благодаря на моите колеги, на докладчиците в Сянка и особено на господин Теличка за много добре свършената работа и с удоволствие ще работим по този въпрос и в бъдеще. Благодаря, господин Зило не е тук и сега давам думата на госпожа Хилинен. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика господин Теличка за а, отличното сътрудничество. Така че е лесно да се съглася с вас като докладчик в Сянка. Стандартизацията и е, цифровизацията са неща, кои, от които се нуждаем болезнено и в становището се подчертава, че този процес трябва да продължава, за да може да а, имаме един жизнеспособен туристически сектор, международен туризъм. А, за мен а, важното нещо в доклада е, че информацията става все по-важна при изграждането на транспортни системи, за да може да се предостави свободен достъп до информация Изкуственият интелект, достъп до нови технологии, които улесняват нещата от една страна, но от друга страна това означава интерфейси, съхраняването на данни, всичко това трябва да се разглежда едновременно. Трябва да разгледаме стимулите на равнището на европейското законодателство без забавене. Трябва да предоставим възможности за цифровизацията на малките и средни предприятия и това трябва да го осигурим. За малките и средни предприятия е важно да имат подобрен достъп до финансирането, защото много от техните инструменти на равнище Европейски съюз са много трудоемки от гледна точка на прилагането им, ако ги се разглеждат през гледната точка на малките и средни предприятия. Благодаря. Господин Тейлър има думата. Благодаря. Както виждате, аз не съм докладчик в сянка. Тя, докладчицата е закъснява, но тя ми изпрати нейните бележки. Цифровизацията на европейската индустрия престъпни е, кара да помислим за много предизвикателства в транспортния сектор. Ще прочета текста. Докладчицата е радостна, че не, някои от е, нейните изменения са приети. По отношение на европейските стандарти на това становище, е, тя смята, че текстът е добре балансиран. Включени са и някои от нейните изменения, особено нещата свързани с климатичните промени, туризмът, интермодалността и достъпността. Тя благодари на докладчика и подкрепя и двата доклада. Благодаря. Благодаря. Не ви обърквам с госпожа Еванс. Заклевам ви се. Продължаваме. Госпожа Юто, имате думата за групата СПД. Извинете, мадам Амато, поправя се председателката. Не е тук? СПД, някой ще вземе ли думата от вас? Моята колега не е тук. Продължаваме тогава с изказванията. Вим Ван де Камп е следващият оратор. Госпожо председател, благодаря. Искам да обърна внимание на един аспект, който беше засегнат и от колегата Фирконен. Аз съм малко объркан. Ние тук изготвяме становища и водещата комисия вече е приключила работа. В демократично отношение това ми се струва твърде незадоволително. На заседанието на координаторите, аз ще се върна отново на тази тема, мисля, че трябва да се опитаме да планираме така нашата дейност, че всичко да бъде много добре съгласувано, защото в противен случай е малко тъжно дори и за нашите докладчици, водещите комисии вече да са приключили работа. Благодаря. Благодаря за вашия коментар господин Ван Давам думата на госпожа Демонт. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците и докладчиците в сянка. Искам да благодаря също, че е включен и туризма, защото много често той е забравен, когато става дума за цифровизация или за други актуални теми. Тъй като нашата комисия е компетентна точно по тези теми, ние трябва да работим в тези сфери и да представяме резултати. Сега искам да насоча вниманието ми към няколко аспекта, защото първо трябва да установим какъв туризъм желаем. Комисията залага все повече върху креативната индустрия, затова е много важно този аспект да се подчертая също и в настоящото становище. Освен това, трябва да имаме предвид, че са ни необходими адекватни правни актове, които да отразяват новите технологии. Ние не можем да приемаме правни актове, които не са в съзвучие с съвременността, а и с бъдещето. Важно е да се подчертае, че защитата на потребителите представлява много важна тема, също и по отношение на билетите за пътуване, защото все повече платформи предлагат услуги, обаче същевременно трябва да се погрижим за защитата на потребителите. В духа на прозрачност и оперативна съвместимост на различните видове транспорт. Благодаря, госпожо Демонте. Сега веднага се обръщам към представителя на комисията изслушахте всички изказвания на нашите колеги, също и на докладчиците в Сянка. Е, всичко това допълва работата на господин Теличка, която е много ефикасна и белязана от духа на консенсус. Е, знаете, че всички цели бяха включени тук. Разбира се, технологичната революция и по-специално цифровата революция присъства навсякъде. Е, тя е възприета в нашите транспортни предприятия. Сега бихте ли казали какви са вашите планове, какви са графиците и най-вече какво предвиждате като законодателна дейност? Както каза госпожа Демонте, има много цифрови платформи, които създават понякога проблеми на потребителите. Мога ли да получа отговор на въпросите на моите колеги? Мисля, че да, давам думата на господин Гонзалес. А, вие сте тук, да. Добре, благодаря. Давам ви думата. Благодаря. Аз съм Конзалес от Генерална дирекция Свързване. Надявам се да мога да отговоря на всички въпроси. Искам да благодаря на депутатите, да благодаря на докладчика който взема предвид е, транспорта при дигитализацията на промишлеността, а също така и въпроса на стандар... за стандартизацията. Има много голям фокус върху цифровизацията, свързаността. Така е. искам да потвърдя, че е, инициативата не се съсредоточава само върху тези аспекти. Обхватът е по-голям, включващ иновации и други сектори на транспорта. Цифровизацията на промишлеността, тази инициатива иска да подкрепи иновациите в цифровията сфера – и да обхване производителите и логистиката в различни сфери, услугите в различни сфери. Има възможност за много нови иновативни модели, като така ще може европейската индустрия да вземе по-добро място на глобалната сцена по отношение на конкурентоспособността и заетостта. В тази рамка транспортът заема много важно място и тук не бива да забравяме развитието и изследванията. Ние смятаме, че европейската индустрия и всички заинтересовани страни могат да спечелят от цифровизацията и да поемат водеща роля в глобализацията. Това се осъзнава от заинтересованите страни 27 държави членки подписаха документа от Рим, а също така и някои членове на ЕФТА. Става дума за стратегията за автоматизация. Правят се първите стандарти в тази област в момента. Що се отнася до измененията, които са направени към предложението на комисията – те вървят в споменатата от докладчика посока, т.е. заетост, устойчива заетост. Е, тях ги приемаме. Искам да подчертая, че туризмът е много важен сектор. Чухме много изказвания в подкрепа на туризма. Туризмът винаги е бил важен за европейската промишленост. Що се отнася до стандартите, може да потвърдим, че ние подкрепяме стандартите за съвместната оперативност на различните видове транспорт и ще продължим да подкрепяме Организацията за международна стандартизация, включително и с цел да осигурим киберсигурността на промишлеността. Това е от моя страна. Благодаря. Мерси Благодаря, господин Гонзалес, за това, че представихте гледната точка на Европейската комисия. Господин Ван Бекамп, само за ваша информация – въпреки че все още не е разгледан въпроса на заседание на координаторите. Гласуването в ИТРЕ ще се състои на 24 април след 15 дена. В ИМКО гласуването беше отложено и то ще се състои през май и всъщност има достатъчно поле за действие, достатъчно време за нашите докладчици, за нашите членове на комисията да поставят своите въпроси в тези комисии. Господин Теличка, давам ви отново думата. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че високо оценявам изказването на комисията, именно, че автоматизирания свързания транспорт е черешката на тортата и че всъщност е, обхватът на инициативата ще бъде по-голям. Благодаря за това потвърждение. Сега туризмът като такъв е много свързан с транспорта. Това е моето мнение. Те са много об... взаимно обвързани, но има някои разлики все пак. Сега за киберсигурността имаше просто едно изменение, 57 изменение. Радвам се, че то получи подкрепа на колегите. Има едно изменение, което ще се гласува отделно, иначе имаме компромиси по всички. Благодаря. Гласуването по това становище ще се състои утре в 9 е, часа. Надявам се, че си отбелязахте това в вашия дневен ред. Продължаваме с следващата точка. Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби Давам думата на госпожа Билбао Барандика, която е нашия докладчик и след това ще дам думата на докладчиците в сянка. Разбира се, ще е, дам думата и на представителя на Европейската комисия, за да отговори на поставените въпроси. Госпожо Билбао, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Миналата седмица в Страсбург Имахме заседание на докладчиците в Сянка. Представихме пет е, компромисни изменения. Четири от тях са свързани с защита на данните и е, петото е свързано с един въпрос, който беше представен от Либе. По-конкретно става дума за е, питане, което е внесено от доклад, депутат от НП какво се получава, когато изчезнат данни, когато изчезне информация? Това беше въпроса и тук ставаше дума за понятието дали информацията трябва да се въведе непосредствено или автоматично. Ние се консултирахме с юрист-лингвистите и се обединихме около мнението, че данните трябва да се заличават автоматично без обаче това да става с забавене. Петото изменение е свързано с вземането предвид на гражданството на лицата на доброволна основа, да, ако не се включи гражданството в данните, всъщност, ако се включи, това дава възможност да бъдат информирани семействата и също така да бъдат провеждани спасителни мерки непосредствено след евентуални злополуки. Това мога да кажа към момента. Отделните политически групи получиха тези компромисни изменения, също така и докладчиците в сянка постигнат беше консенсус. Искам да разбера сега от колегите дали и тук е, може да се каже, че е постигнат консенсус. Госпожа Монтеро. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да изкажа сърдечна благодарност на всички колеги, които работиха по тази тема. Мисля, че между тях има отлично сътрудничество и както госпожа Билбао като току-що посочи, са внесени 86 изменения и 5 е, компромисни изменения. Ние подкрепяме становището електронната система, която е приета от държавите членки, да гарантира повече гъвкавост за малките оператори. В бъдеще, естествено, ни е необходим на европейски прозорец, но в момента този проект не е много напреднал, няма конкретни очертания. Изменение 68, внесено от мен за кратките пътувания, тук трябва да има изключение по отношение на данните – когато а, пътуването трае по-малко от един час. В тези случаи гъвкавостта е много важна. След това изменението на срока от 10 минути за изпращане на информация, по това имаше една много всеобхватна дискусия. На карта се поставя безопасността на оборудването на пътниците и на екипажите, но в крайна сметка става дума за това дали операторите могат да посочат коректен отговор в предвидените срокове, защото дори и да става дума за цифрова автоматична система, трябва да се избягва дублирането. При необходимост трябва да се коригират грешки преди изпращане на данни. След това прилагането в държавите членки. Тук е, предлагам срок от 24 месеца, както е посочено в изменение 85, иначе като цяло Дискусията беше много плодотворна, постигнахме пет е, компромиса и мисля, че текстът като цяло е успех. Господин Орих. Благодаря. Уважаеми колеги, и аз искам да благодаря на колегата за неговото становище. Работихме чудесно. Колегите Организираха няколко заседания, за да обсъдят въпросите. Трябва да премахнем дупли, дуплирането на, на дейности, трябва да могат пътниците да бъдат регистрирани правилно, трябва да използваме възможността за това, за автоматичната система за управление и системата за европейското подаване на данни. Трябва да видим техническите подробности, как ще бъдат формулираните, но от името на социалистите и демократите подкрепяме доклада. Merci beaucoup. La parole est à Madame Kilonen, s'il vous plaît. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset raportöörille ja varjoraportöörille. Работата беше много бърза, много конструктивна. Благодаря за важните промени, които бяха предложени. Промени, свързани с защитата на данните, с подаването на информацията, осведомяването, както и с обхвата на, на текстовете. Това задава сигурност на операторите, особено когато става дома за острови. Monsieur Taylor, la parole est um, Благодаря. Благодаря на госпожа Пилпал. Аз бях миналата седмица в Страсбург на съседанието на докладчиците в Сянка. От името на зелените трябва да кажа, че се радваме да подкрепим всички компромиси, по които се споразумехме в Страсбург. Важен фактор, ключов фактор в доклада беше защитата на данните за данните на пътниците на корабите. Ние искаме данните да бъдат използвани само за сигурността и безопасността на пътниците и в унисон с законодателството на Европейския съюз. Е, нашето, нашето изменение бе прието и ние ще подкрепим доклада. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Добър ден, госпожа Кофянска. Благодаря, че отново сте в нашата комисия. Давам ви думата. Thank you. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Добре, добър ден на всички. Най-напред искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за много интензивната работа по доклада. Ние наистина приветстваме работата до момента. Просто няколко коментара на това, което бе казано до момента. Всички компромисни изменения, които се отнасят за данните, ние ги приемаме, смятаме, че те вървят в правилната посока. Трябва да има уточнения и на фразата без излишно забавяне. Някои от вас подкрепиха идеята за използване на по-добри комуникационни средства и системи. Искам да ви напомня декларацията на валета на министрите. Председателката присъстваше на обсъждането на тази система. Тоест има наистина нужда от една електронна система, която да поощрява предаването на информация в областта на морския транспорт. Приветствам и измененията, свързани с съкръщаване на срока за докладване на пътническите данни. Трябва тук да има баланс. между правилността на данните и бързината. госпожа Килър и господин Тайлър. Вие говорихте за личните данни. Наистина, важно е всичко, което се прави с тези данни, да бъде правено в унисон с законодателството на, Европейското, на Европейския съюз. Но това е така и така предвидено да бъде сторено. Но ние разбираме, че за парламента това е много важен въпрос винаги. Така че разбираме коментарите и тук. Естествено, ние ще работим и с вас, и с съвета за следващите, при следващите стъпки. Ще се радваме на конструктивна работа и по-нататък с членовете на тази комисия. Благодаря. Благодаря. Госпожа Копшенска. Не знам, може би три пъти трябва да се опитам да произнеса името ви, докато го произнеса правилно. Сега давам думата на докладчика госпожа Билбао. Благодаря. Благодаря на представителите на всички политически групи за конструктивното сътрудничество. Благодаря също на всички сътрудници, които бяха включени в работата по този доклад и които дадоха възможност сега да получим доклад с такова високо качество. Аз не съм обяснявала всички изменения подробно, Обсъдихме ги с докладчиците в сянка. Аз се ограничих само върху компромисите, обаче искам да се спра накратко на казаното току-що от представителката на комисията. Ще оттеглим изменения 17 и 18, обяснихме вече защо. Тук бяхме предвидели по-кратки срокове от комисията. Убедиха ни обаче, че 3 месеца са достатъчни и решаващият аргумент беше, че ако в рамките на 3 месеца по процедурни причини не е възможно изясняване, тогава ще трябва да се постигне споразумение за други форми. Това просто исках да изясня в случая. Благодаря на всички. Говорихме и за сроковете за изпращане на информация, тези 30 минути, когато става дума за изпращане на данни, които се изготвят автоматично и непосредствено. Твърде ексесивен е този срок е, за нас. Понякога пътуването трае един час и смятаме, че 30 минути е прекалено дълъг срок. Попитахме докладчиците в сянка дали не е по-добре 10 минути да се избере като срок. Повечето политически групи смятаха, че срока е твърде кратък, но ми се струва, че 30 минути пък е дълъг срок. Така че сега трябва политическите групи да се обединят около адекватно решение. Иначе благодаря още веднъж на всички. Мисля, че докладът е с добро качество. Всички допринесоха за а, неговото изготвяне. Благодаря, госпожо Билбао. Гласуването ще се състои утре сутринта. Преминаваме сега към системата от проверки с оглед на безопасната експлоатация на роро бозите и високоскоростните пътнически кораби. Нашия докладчик е господин Рике. Давам думата на господин Рике, след това докладчиците в сянка и ще помоля представителя на комисията да отговори на въпросите, които могат да бъдат зададени. Господин Рике. Президент, мерси. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на докладчиците в Сянка. Тук става дума в програмата на комисията за по добра по-добра законодателна дейност на доклада, който изменя директивата която е влязла в сила. Това е, е директивата 2009-16, този доклад е, оправданието му е да се ам, подобри системата на проверки на фериботите, високоскоростните пътнически кораби. Както знаете, тези кораби а, са изложени на трудностите, свързани с различни аварии, драми и знаете, неодавна в а, Южна Корея имаше драми и винаги характеристиките на тези кораби са свързани с много пътници, така че трябва да бъдем изключително конкретни и специфични проведохме едно съвещание на докладчиците в Сянка. Има 15 изменения към доклада, така че решихме да не се правят компромисни изменения, да ги разгледаме отделно, защото всяко всяко изменение представлява един камък, една тухла в сградата на текста, така че да гласуваме всичките изменения, което беше преценено. А, и също така трябва да има а, две проверки. Едната да бъде на кей, а другата по време на пътуването на кораба, за да може да има един период от най-малко няколко месеца, както предлага комисията. Е, предложено беше да се е, да има 5 до 7 месеца интервал, 4 до 8 месеца. Това подлежи на обсъждане с заинтересованите страни, проверяващите и екипажите на корабите трябва да уточнят това. Това, което се исква на второто място е да се приоритизират фериботите и високоскоростните пътнически скорости скорости. Това беше една дилема а, от гледна точка на годишната квота на проверките. Ако сметам, че фериботите са приоритетните кораби, а, или високоскоростните пътнически кораби са приоритетни. то би трябвало да бъдат а, проверявани един път а, на годината. И а, това обаче не се предвижда от регламента по очевидни причини, свързани с екипажа, защото безопасността на пътниците, здравословните условия на труд се урежда другата и също така трябва да се разгледа тази възможност. Това не е задължително условие за повторна проверка тогава, когато има нов ерибот, но това не е разписано като задължение. Това беше направено, госпожа председател. малко е необичайно, че не предлагаме компромисни изменения, но просто има 28 изменения, които ще бъдат гласувани с общо взето с положително гласуване. Благодаря, господин Резике. Рике. А, давам думата на госпожа Теро. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за извършената от него работа. Проведохме обсъждане вече по този въпрос и да, наистина вярно е, че нямаме компромисни изменения, но Важното е да видим как можем да преодолеем съществуващите разлики, за да може е, заинтересованите страни да се чувстват уверени, че техните проблеми са взети е, предвид, говорихме за безопасността, говорихме за избягването на административния товар. Сега, по въпроса за безопасността, ние не искаме тя да бъде засегната неблагоприятно, проверките би трябвало да се провеждат така, че да има известна гъвкавост при редовните проверки. А ако са извършени проверки, тогава вече може да има определени задължения, които да се приемат, защото в противен случай ще има дублиране на проверките. Мисля, че трябва да намерим решение. И още едно нещо. Дефиницията инспектор. Трябва да имаме дефиниция на инспекторите, които са авторизирани от държавата познаването на, на а, кораба, за да може това наистина да бъде реалистично. Имаме също така и база данни, която трябва да се създаде и която ще ни даде възможност да избегнем дублиране. Благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка а сега давам думата на господин Юхели. Благодаря много. Това е единственото, което мога да кажа е да поздравя господин Рике за документа и го казвам като като сътрудник, като човек, който работи с него, съгласни сме с по повечето, постигнахме съгласие по повечето предложения и предлагам те да бъдат прияти. Така че докладчика намери дублирания стремеше се към ефективност, което е правилно и системата на контролните мерки за боти и а, високоскоростни пътнически кораби. Държавите с пристанища са ангажирани с оценката на риска. Това е първото изменение, основната ни елемент на първото изменение. Искам да се възползвам сега от възможността да представя Унгария като известна морска сила. Казвам го иронично, така че мога и аз да се пъча като а, морска държава. Благодаря. Сега продължаваме с госпожа Киленен. Благодаря, госпожо председател. Аз всъщност нямам кой знае какво да дам. А, ние постигнахме пълен консенсус. Господин Тейлор, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, благодаря на господин Рике. Отличен текст, конструктивна работа в групата на докладчиците в Сянка. Напълно подкрепяме доклада. Докладът е много навременен, защото се отбелязва 30 годишнината от ужас известния инцидент с, с 193 жертви, когато потъна този ферибот. Е, мисля, че това е добре, е, защото е допълнение към съществуващото законодателство за фериботи. И а, това е задача и задължение на Европейската комисия на държавите членки да направят всички усилия да предотвратят подобни неща. Председателката, благодаря. Давам думата на Вин Вамденкамп. Госпожо председател, имам само един въпрос към господин Рике. Разбирам нещата така. Има нещо като парижки меморандум за разбирателство във връзка с тези кораби. Ние в Европа придържаме ли се към този меморандум? Става ли дума за придържане от страна на всички или всеки върви по своя път? Това е въпрос, който искам да задам. Защото става дума за международното корабоплаване. Благодаря. Благодаря, господин Виман Декамп. Аз искам сега да дам думата на госпожа Кофиянска от Европейската комисия. Вие видяхте, че имаме един доклад, който изисква изясняване на, на някои разпоредби на директивата, най-вече, що се отнася до интервалите за инспекция. Това е дейност, която изисква консенсус. Аз искам да отразя е, казаното от много докладчици в сянка, които подчертаха отличното качество на този доклад. Няма компромиси по него и искам сега да чуя представителя на Европейската комисия във връзка с е, тези различни предложения и е, всъщност Искам да ви благодаря предварително за отговора. Госпожо Кофиенска. Давам ви думата. Thank you, thank you again, madam. Благодаря ви отново, госпожо председател. И аз също така се присъединявам към всички, към поздравленията на господин, към господин Рике, защото това е много техническо законодателство и всичките изменения показват е, отличната работа, която беше извършена от докладчика а, във връзка с обясняването на процеса, който той е използвал при изготвянето на доклада. Приветстваме предложените изменения, които доизясняват текста и тук, тук говоря за това, което каза нашата председателка, а именно предложенията за минималния срок между двете годишни проверки, да се осигури достатъчен интервал, така че ние имаме известна гъвкавост относно кой ще бъде най-добрия интервал. А, втория пункт, който беше повдигнат от господин Рике а, във връзка с конкретни изменения, е свързан с това как по-специално да се разглеждат по-рисковани. Аз искам да използвам думата рискован когато става въпрос за фериботи и а, високоскоростни кораби, а, но трябва да има връзка с, с контрола върху, а, с контрола от а, пристанището и сътрудничеството с националните мореплавателни институции. Ние смятаме, че може да има и други начини за постигане на тази цел може би с леко а, преформулиран текст. Тук имам предвид изменение си на 17. Следващото нещо, което искам да повдигна тук е, отново приветствайки предложените изменения, въпроса за уточняването на а, срока, за който трябва да се предоставят резултатите на а, проверката да бъдат 72 часа, а не 24, но това е разбираемо. Имаше един въпрос, който беше повдигнат от госпожа Монтера във, във връзка с а, прехвърлянето на класове. Ние смятаме, че въпросът, за който говорите, вие вече е уреден, така че може би няма да бъде необходимо да се въвежда това изменение. Същата авторка а, повдигна въпроса за квалификацията на проверяващите. Напълно сме съгласни, че трябва да бъде гарантирано правилно равнище на компетентност на инспекторите, което да се отрази на качеството на проверките. Не сме съгласни по целите, може би имаме известно несъгласие за това как да бъде формулирано. Също така говорихме за въпроса за връзката между различните бази и данни, просто да обясним, че това, което планирахме, е, беше свързано с съществуващите бази данни, но това ще бъде един допълнителен модел и се поставя въпроса дали те би трябвало да бъдат свързани и мисля, че това заслужава по-нататъчно пояснение, защото няма да има пряка връзка между различните режими на инспекции, но ние е, взимаме тези проблеми и тези режими, защото смятаме, че това е много важна част на морския транспорт. Председателката, благодаря, госпожо Кожинска. Искам сега да дам думата на нашия доклад, че господин Рике да отговори също така и на въпроса на господин Вин Вам Декам във връзка с референдума. Меморандума, извинете. Благодаря, разбира се, госпожо председател. Благодаря на участниците в днешното заседание за бележките, за изказванията и за одобрението във връзка с въпроса на госпожа Монтеро за раз за разменянето на бележки. Аз мисля, че вашата бележка е основателна, но всъщност така трябва да се каже, че това всъщност е една възможност само, а всъщност това представлява само една възможност за държавата на пристанището, но а, това дава възможност да се направи проверка тогава, когато властите искат това. да ги задължава да го направят, но им дава възможност а, да а, извършат тази проверка, естествено, отчитайки всичките условия, които бяха а, споменати от госпожа Монтерова, в, в, отговор на господин Ван Декамп. Ние вървим в, в, в обратната посока. А, спомен, на споразуменията от Париж, но отиваме малко по-нататък в правилната посока също така ние в регламента също така цитираме споразумението от Париж, нито по-горе, нито по-долу. И последното нещо в отговор на казаното от комисията, много добре слушам, че вие имате проблем с изменение 17, защото е свързано с, с други разпоредби. Трябва да се отчитат хората, които ще извършват проверките и това е много точно искане на държавите членки. Вместо да се, по-скоро, вместо да се каже, че това изменение 17 всъщност създава а, трудности, но той трябва да се разгледа. А, винаги се казва, че а, е по-добре да се извърши нещо предварително, защото след това всички знаем какво става след инцидентите, когато мерките са много скъпи, значи може да се носят товари от тип 2 по фериботите и високоскоростните кораби. Много внимателно изслушах това, което вие ми казахте. Може би в трилога, когато о, о, обсъждаме нещата, ще обсъдим допълнително този въпрос. Осъзнаваме, че има проблеми. Аз на този етап запазвам позицията си и а, мисля, че посочих становището за останалото. Това, което казаха колегите и предложиха като изменения е взето предвид и имаше а, консенсус. Председателката утре в 9 часа гласуване. Сега преминаваме към правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби. Давам думата на госпожа Даниела Аюдо. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците, сянка на докладчика. Това беше много конструктивна работа, имаше много идеи, които получихме. Що се отнася до предложението за компромиси, искам да кажа, че тук всех предвид модификацията на директивата като цяло, включително и някои специфични критики по този повод. Сигурна съм, че мислите за проблеми като алуминия. Франция има дерогация тук. Тук се опитваме да вземем предвид както основните принципи, а именно принципите, че е, алуминият е еквивалентен материал. Съвсем откровено и директно трябва да кажа това. Компромисът се основава на този принцип, на принципа за еквивалентността. Ние тук не говорим за присъщите качества на материала, а говорим за това, какво материала дава като, като суровина за, за изработения продукт. Сега, по отношение на Франция, еквивалентните продукти. Имаше такава е, дискусия, тя бе проведена в светлината на знанието, на, което предложи френската флота и френската индустрия. Тук мисля, че имаме нужда от гъвкавост. Мисля, че може тук да да включим 8 години плюс една за Франция като дерогация. Това би било чудесно, чудесна изходна точка като аргумент в трилога с съвета. Нещо друго също много очевидно нуждата за, от насоки за плавателни съдове от по 24 метра. Комисията работи по този въпрос в момента. Не става дума тук за дублиране с съществуващи международни стандарти. Това трябва да ни е ясно. Въпреки това, с добра воля, ние може да постигнем много. т.е. не искаме да имат сиви области тук, неясноти, не искаме дублиране на международните стандарти или пък не искаме да ги изпускаме от очи. На следващо място Гърция. С Гърция имаме споразумение. Е, Повечето държави членки са определили своите морски области, но Гърция, Гърция е в друга позиция, така че специално за Гърция има възможност да определи маршрути, отколкото области. И смятам, че и това тук е напредък. И накрая ние установихме връзката между безопасността и социалните и трудови стандарти. Утре ще гласуваме и се обръщам към политическите групи с молба да подкрепите мандата за преговори с съвета. Другото законодателно предложение в рамките на РЕФИТ. Благодаря, госпожо Юто. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Господин Павлиес. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Първо, смятам, че трябва най-искрено да поздравим докладчика за извършената от нея работа, също и за проявената от нея чувствителност към темата. Проектът на комисията върви в начертаната посока. Разходите и контрола, които до сега не донесоха допълнителна полза за безопасността, по това сега се работи по тази тема – и докладчикът също се застъпва за тази тема. Така че има много допълнителна полза по отношение на упростяването. Има компромисни изменения, които могат да бъдат изцяло подкрепени. В проект доклада са включени много изменения от различните политически групи поради което мисля, че трябва наистина да аплодираме докладчика. Аз подкрепям и мандата за преговори с съвета и мисля, че утре по време на гласуването ще можем да гласуваме за този доклад с голямо мнозинство. Сега Аяла Сендър, тя обаче не присъства тук. От групата на социалистите някой желая ли думата? Господин Хертук. Господин Хертук. Благодаря. Имам въпрос. Говорим ли сега за с, с економиката на споделяне? Не, не, значи не искам да се изкажа. Вие искате да вървите по-бързо от музиката. Моля ви, Служете си каската тогава. По-скоро служете си слушалките, за да чуете кой доклад разглеждаме. Сега разглеждаме доклада правилата за безопасност и стандартните за пътническите кораби. Госпожа Фастър. Yeah. Uh, Здравейте, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че повечето, което направихме е много добре. Добро. Но имахме някои въпроси, по които не постигнахме споразумение. Например, става дума за съпровождащите лодки – тези лодки, начина по който е, към тях се отнася парламента, защото една такава лодка се разглежда като съоръжение, като част от съоръжението, като част от екипировката. А, с него не може да се правят екскурзии около крайбрежието. И тук трябва да сме точни и съвсем коректни. Те трябва да се подчиняват на международните правила и тук смятам, че не би трябвало да има специални европейски стандарти, тъй като ние трябва да съответстваме на международните стандарти. Аз по посочих този въпрос на заседанието на докладчиците в Сянка и тук мисля, че трябва да помислим отново а, това, което се предлага, не е адекватно. Сега Гърция и маршрутите, които тя определя. А, и аз и това споменах, не става дума само за Гърция, която уточнява маршрути, но Ирландия, и други държави може би също трябва да определят морска зона или морски маршрути. Може би тук е хубаво да имаме изключение за дадена страна и да има обща препратка. Ето Сейшелите, например или пък други островни държави и други острови, където не могат да се посочи точна морска зона. Там също трябва да има оточнение. Сега за социалните стандарти за работниците. Хубаво е тази, тези стандарти да се подобрят, но не тук, не в тази директива. Защото това е технически документ, който се основава на стандарти и на, а, на конвенцията на СОЛАС на Международната морска организация, така че не смятам, че това е директивата, в която трябва да се говори за социални стандарти. Освен това, говори се и за трансгранични спасителни дейности. Да, и това според мен, въпреки важността на, на, сама, на самия въпрос, мисля, че и това не е мястото, където трябва този въпрос да се обсъжда. Но по принцип, като текст, текстът е добър с изключение на тези две-три области, в които имаме проблеми, ние като политическа група. Благодаря, госпожа Фастър. Госпожо Билбао, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-сърдечно на госпожа Юто за извършената от нея работа и искам да се спра също на пете компромиса, по които работихме. Съвсем накратко, ние ще ги приемем и искам да подчертая, че компромис 4 във връзка с алуминия и въпроса дали става дума за еквивалентен материал. Тук има срок за транспониране и Смятам, че по този начин можем да постигнем едно добре балансирано и насочено към бъдещото решение. Това ще бъде нашата позиция. Иначе ние ще гласуваме за измененията. Важни са обаче петте компромисни изменения. Благодаря, госпожо Билбао. Госпожа Келунен, желаете ли думата по тази тема? Не. Продължаваме Господин Петър Мандален, вие сте. Госпожо председател, добър ден. Искам преди гласуването да насоча вниманието на колегите към нашето изменение 39. Това е изменение, което беше внесена от Петър Лунгрен. При него е номер 40. За съжаление, докладчикът не е включила това изменение в нейните компромисни изменения. Каква е целта ни с това изменение? Ние искаме дефиниция на традиционните кораби, идентична дефиниция, както в сега действащата директива 2005-35. Настоящото настоящият проект е, отделя всички платноходи. Това е важно, обаче не се изяснява в достатъчна степен въпроса с е, традиционните кораби, най-вече традиционните пътнически кораби. Госпожо председател, и има обаче и традиционни кораби, които не са пътнически. Да речеме големите морски влекачи, които съществуваха в миналото и се срещаха често, те в повечето случаи нямат повече от 12 пътници. Така че в случая ние пледираме да изчезне думата пътник от дефиницията и да говорим само за традиционни морски кораби. Наистина не разбирам защо е, докладчикът не е включила това предложение. Вземат се предвид е, големите кораби, които бяха в употреба в е, миналото, а сега им е сменено предназначението, ако мога така да се изразя от операторите. Искам да насоча вниманието на всички политически групи към важността на изменение 39 и 40 и Разбира се, докладчикът ще получи възможност за заключителни думи, така че аз искам да чуя от нея лично защо нашето предложение не е включено в компромисите. Господин Тейлър. And... Благодаря. Благодаря на докладчиците. Благодаря на госпожа Йото за чудесната работа и за много приятната работа за положителния подход. Ние подкрепяме всички пет компромисни изменения. Особено ни е приятно да видим, че е взет предвид е, то изменението за социалните стандарти. Аз подчертах своето изменение нуждата от адекватно образование и обучение е, на персонала, когато той е заед в трансгранични спасителни операции. Благодаря, господин Тейлър. Господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря на госпожа Аюто за извършената от нея работа, защото наистина трябваше да се обърне внимание на този проблем. Искам да се обърна към комисията и да кажа, че беше абсолютно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 за този тип кораби се третира по този начин, като еквивалентен материал. Във всички случаи не става дума за материали, които се подготвят или не. Аз мисля, че всичко това изисква специфична регулация. Госпожа Юто, вие се намерихте в сложна ситуация, вие се опитахте да оправите нещата, да регулирате нещо, което не подлежи на регулация и аз Споделям казаното от господин Ван Дален за корабите, традиционните кораби и пътническите кораби. Е, комисията представи един доклад е, в тази тема, е, която е доста сложно, така че благодаря госпожо Юто. Наистина е много трудно с тези еквивалентни материали и да се надяваме, че след тристранната среща вече ще достигнем позиция, която да бъде прията от засегнатите държави членки. И е, още веднъж е, благодаря на докладчика за положените усилия. Благодаря, господин Рике. Отново ви давам думата, госпожо Кожемска, за да отговорите на всички въпроси, от... поставени от моите скъпи колеги. Again, Благодаря. Благодаря на целия екип, който е работил по тази директива. Благодаря на докладчицата, особено. Това беше много сложен текст. И имаше доста чувствителни аспекти. Приедстваме компромисите, свързани с преходния период – за плавателни съдове от алуминий. Ще използвам тази възможност да реагирам на господин Рике, това, което каза той. Аз казах преди, нашето решение се основава на международни доказателства, научни доказателства, а именно, че алуминият като материал не е еквивалентен на стоманата, но като преработен материал, материал суровина, това е възможно, тъй като е, кораби се правят от алумини и тук се спазват всички международни стандарти. това е много важно тази директива да, да да отрази и това развитие. Така че поздравление към госпожа Юто. Сега са насоки. Са насоките за плавателни съдове по-малки, по-къси от 24 метра. Ние започваме работа по кодекса за такива малки съдове, които извършват превоз в рамките на националните води. Поздравление за подхода към разликата между маршрути и морски води. Има изключение за Гърция. Оточнението на <clears throat> или номинацията на маршрутите трябва да бъде прието. Може би за другите държави членки, някои от които са определили морски зони, е, ще има проблеми при одобряването. А сега за съпровождащите лодки – Наистина те не бива да се използват като лодки за разходка по крайбрежието, лодки за екскурзии. Но нека ви напомня, тези лодки не, са, не попадат в обхвата на международното законодателство. И съвсем накрая, въпросът, въпросът за промяна на обхвата за изключението на всички видове традиционни кораби. Нека ви напомня, че разширяването или по-скоро намаляването на обхвата ще намали приложението на директивата и може да се получи ситуацията, че кораби, които са приспособени като пас, пасажирни кораби, може да не отговарят на стандартите. Просто към това изменение исках да насоча вниманието ви. Благодаря ви за цялостната работа. Ние естествено желаем да продължим конструктивната си работа с вас и да достигнем до съгласие. Благодаря, госпожа Фостер. Искате ли да добавите нещо? Когато говорим за съпровождащите лодки, ние казахме, че те се, се използват в международни води, но вие казвате, че е, те не попадат в обхвата когато, на международното законодателство, когато се използва в национални води. Е, всъщност, това ли, това ли казвате, че тогава тяхното използване за екскурзия е възможно? Това ли имате предвид? Не. Аз е, бях съгласна с вас, че даже когато се използват в национални води, те не бива да се използват за цели, за екскурзионни цели. но биха могли да бъдат използвани в контекста на международни пътувания. Така или иначе не може да има използването на тези лодки в национални води, т.е. лодките за екскурзия не могат, не са едни и същи с лодките, с съпровождащите лодки. Добре. I, I am always at the disposal of members of... Аз, ако имате нужда да обсъдите нещо на двустранни начала, естествено оставам на ваше разположение. И така много добре раз разбрахте, че а, кабинета на госпожа Акушинска е винаги отворен за вас и сега давам а, думата на докладчика Мери Кърнен. Благодаря ви, уважаеми колеги. Госпожа Фостер, мисля, че вие направихте същите коментари, които бяха направени и миналата седмица по време на заседанието на докладчиците в Сянка, така че ще ви дам вероятно най-същите отговори. Може би да отговаря на колегата Ван Дален във връзка с изменения 39 и 40. Подкрепям тези изменения, но не съм ги включила в новото компромисно изменение, защото има други изменения по, същия, по същата точка и аз помислих, че няма нужда да се включват допълнителни нови компромисни изменения. Искам да ви благодаря още веднъж и се надявам, че утре ще можем да го гласуваме председателката. Благодаря, госпожо Аюто. Утре сутринта от 9 часа ще бъде проведено гласуването. Сега продължаваме с доклада на госпожа Кюлонен за Европейската програма на економиката на споделянето. Госпожа Кюлонен, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много съм благодарна за активната ви позиция и позитивния подход по отношение на економиката на споделянето. Имахме 152 изменения и макар, че е, за мен е болезнено като политик е, след двете заседания на докладчиците в Сянка, аз вярвам силно, че резултата от нашата работа всъщност е значително подобрение на първоначалния текст. За това искам да ви благодаря, скъпи колеги. Собственият ми, ми подход е, към економиката на споделянето е много положителен, особено в сферата на транспорта и туризма. Отчитам, че транспорта и туризма създават услуги, които а, са основани на економиката на споделянето с, с възможности и альтернативи за услугите, създават се нови възможности също така да се за допълнителен доход, за създаването на нова рамка за уреждането на тези услуги, която да бъде интелигентна рамка, която да подкрепя иновациите и по-нататъчните цели на политиката, достъп на транспортните средства и услуги на разумни цени. Ние разглеждахме възможността да намерим а, по, улесняващи решения. А, комисията действа, действа, ако е необходимо на европейско равнище, така че нашия подход е, че пациента да не, да не получава лекарства, да не взема лекарства преди да се разболее. Тоест, е, това означава, че ние би трябвало да имаме по-решително спазване на съществуващото законодателство. Е, трябва да се осигури равнопоставеност по отношение на изискванията на обществото, за да можем да имаме наистина конкурентна среда и всички наистина да бъдат поставени при равни условия. Основните принципи са свързани с, с това данъците и другите сборове да се събират там, където се дава, се предоставя услугата. Също така има добри примери на работещи модели, например в Естония и мога тук да спомена на, на другите държави членки, да и ги им препоръчам да предприемат действия а, по а, избягването на и плащането на данъци и а, да предприемат мерки по отношение на сивата економика, комисията да действа проактивно и да се насърчи комисията и държавите членки да включат а, а, представители на економиката на споделянето а, в консултации с заинтересованите лица. И ние се надяваме, че економиката на споделянето а, а, е свързана с различните а, отрасли и предоставя едно устойчиво решение. Например, тази економика в пазара на заедността и в трудовия пазар подиг някои въпроси. Това е напълно разбираемо. Ние в нашата комисия искаме да приемем а, един а, подходящ активен подход, защото економиката на споделянето може да предостави възможност на хората, които са имали трудности на пазара на труда, предварително да могат да решат някои от проблемите си. Комисията трябва да следи на, за системите за социалната сигурност в економиката на споделянето. Искам да привлека вашето внимание към необходимостта а, от а, споделяне на разходите, от споделяне на, на а, печалбите, също така обединяването на автомобилите, които а, общо като използване, споделяне на използването на автомобилите, което доведе до някои резултати, но ние бихме желали комисията тук да поясни нещата, що се отнася до транспортната система. Бизнес моделите в економиката на споделянето открояват ефикасността и ефективността на тези модели, намаляват отрицателните въздействия, като например емисиите и задръстванията по пътищата. Необходимо е да се интегрира както физически, така и а, от гледна точка на информационните системи, защото този интерфейс е много важен. Всички равнища на администрацията би трябвало да бъдат включени. А, да има а, транспортни услуги в економиката на споделянето извън планирането на трафика. И трябва също така да имаме системи, в които няма пролуки и а, които ще а, подкрепят пътуващите в, а, по цялата верига. И това ще се даде възможност за активно участие, положителен подход и аз наистина се надявам, че ще се получи положителна подкрепа за компромисите. Председателката, благодаря госпожо Кюленен. Сега давам думата на госпожа Монтеро. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо Килонен, за това подробно представяне на текста. Благодаря също и за това, че бяхте изчерпателно. Става дума за много положителен текст. Също и предвид първоначалните дискусии за економиката на споделянето. Ние по принцип искаме само да бъдат изяснени европейските правни актове и да бъдат опростени сега действащите разпоредби и то с въвеждане на принципи, които да се прилагат по еднакъв начин на територията на целия Европейски съюз. Ние смятаме, че трябва да подпомагаме тази нова форма на економиката, защото тук се включва и туризма. Трябва да се предлагат альтернативи на гражданите и на предприятията, защото една економика на споделянето може да насърчава създаването на нови предприятия, което е изключително важно в Европейския съюз сега. Искам да кажа нещо във връзка с казаното току-що от представителя на главна дирекция Растеж. Изменение 146 краткосрочни приходи. Тук имаме разлика между професионални и непрофесионални услуги. По тази тема имаше конструктивен диалог и мисля, че Европейската комисия ще продължи да насърчава економиката на споделянето без да създава пречки обаче. Тя трябва да се опита да приеме еднакви правила за гражданите и предприятията, също и за да се гарантира справедлива конкуренция. Необходима е и благоприятна среда за развитие на такава економика. С нужната степен на справедливост. Господин Харток. Благодаря. Искам да се извиня от името на колежката Стападел. Ще представя нейната позиция. Госпожа Тападел поздравява докладчицата за добрия доклад, особено за това, че подходът е балансиран. Економиката на споделянето е нов феномен, но с него трябва да се внимава, ако искаме да използваме всичките му предимства. Текстът на доклада включва много предимства за економиката, но има и доста проблеми, с които трябва да се съобразяваме. Има потенциал да се подобрят възможностите за мобилност, например, достигането на по-отдалечените региони. Тук също така трябва да се спомене и туризма. Има много големи очаквания, свързани с економиката на споделянето. Трябва да се вземе предвид социалното измерение, гъвкавостта и трудовите условия. Има възможност за създаване на повече заетост на нови работни места при економиката на споделянето. Много важна точка е данъчното облагане. Данъчното облагане трябва да се случва там, където компаниите създават печалба. И накрая докладът признава, че економиката на споделянето е феномен, който много бързо се променя. От това проистичат предизвикателства. Социалистите и демократите смятат, че комисията, държавите членки могат да намерят в открит диалог, основават се на добра воля, споразумение. Благодаря, господин Харток. Господина Томбажур ми се усмихва. С удоволствие приемам усмивката. Ваша е думата. Добър ден. Аз също искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. Имаше отвореност да работи докладчика с всички нас. Имаше различни становища, имаше някои области, които не, в които не може да подкрепим компромисите. Не искаме да се съгласим с хармонизираната економика на споделянето. Секторите са много различни, за това би трябвало да има законодателство на секториална основа. Смятаме, че становището, освен това, отива прекалено отдалече, що се отнася до трудовите права. Тук трябва да има, тук е, е, економиката на споделянето дава повече гъвкавост. И това е добре. Е, тук има възможност за работниците да използват повече възможностите, които дава економиката на споделянето. Аз не смятам освен това, че данъчното облагане е проблем, както каза моя колега от социалистите, да, проблем има с данъчното облагане, но това е проблем на мултинационалните компании, а не е проблем на економиката на споделянето. Юбер например, не плащат данъци, защото не, не печели, не създава, не генерира печалба. Така че не бива тук да сме негативни. Трябва да сме по-скоро положително настроени към е, економиката на споделянето. Тя дава възможност за предимства на потребителите, особено в областта на транспорта и туризма. Когато услугите, предлагани от економиката на споделянето, са по-добре, то те трябва да бъдат поощрени. Те са по-добри и за екологията, и за, подоб... и за потребителите. Така че тук има много големи предимства. Мисля, че подходът като цяло беше е, е доста негативен. Много от е, компромисите ще по подкрепим но имаме проблем с тези, които според нас са доста негативни, особено по отношение на туризма и транспорта. Мерси. Благодаря, господин Рике. Първо искам да благодаря госпожо председател, на вас, на госпожа Килунен за усилията, които е положила във връзка с компромисите. Виждаме много добре и това беше изразено и от комисията, че има много чувствителни акценти в тази тема във връзка с економиката на споделянето. Е, има хора, които смятат, че трябва да се подчертая проактивността. Е, има и тенденции, които са свързани с повече недоверие винаги е, трябва да се имат предвид е, тези полярни мнения, когато се появява нов модел. Има хора, които настояват е, на предимствата, други пък изтъкват рисковете, така че ще трябва да се балансират мненията. Аз мисля, че госпожа Килонен е извършила добра работа. Тя се е опитала да постигне баланс между двата типа мнения и този доклад съответства и с доклада, който беше прият от комисията преди няколко седмици по сходна тема. И наистина може да се каже, че има кохерентност в случая между тези два доклада. Като цяло, Моята група ще подкрепи е, доклада. Разбира се, е, компромисите, е, колкото и да са балансирани, си остават компромиси. Никога не може да е, се постигне идеалния случай. И сега имам един коментар, който е, може би, малко изненадващ. Става дума за гласуването на нашите докладчици. Нашия докладчик е, смята, че е, се внася сигурност между отдалните страни, но е, като цяло те са определени кои са страните в тази економика, доставчици на услуги, потребители и е, второто Става дума за а, селските райони. Там няма пре, постоянно предлагане на услуги, така че нещо би трябвало да се предложи в тази връзка. Сега за останалите неща няма много коментари. Може би е, трябва да проявя малко по-воинствено поведение спрямо тази тип економика, както каза Исмайл. Трябва да се окаже все пак някакъв натиск, но като цяло мога да кажа, че доклада е добре балансиран и го подкрепяме. Благодаря, господин Рике. Госпожа Килонен, докладчика, получава благодаря ви наистина за чудесната работа, която сте извършила. Защо го казвам? защото първото послание от този доклад е, че економиката на споделянето е, не е регламентирана. И тук гледам към представителя на Европейската комисия. Няма регулаторна рамка за този тип економика и аз бих искала да кажа, че тази регулаторна рамка е, е доста чувствителна. От една страна трябва да дефинира контурите на тази дейност, която е лошо идентифицирана, да представлява също така и целенасочена професионална платформа. Аз смятам, че е, не е, всички е, шефове на предприятия са за този тип економика, въпреки че повечето от участващите в тази економика са платформи. Така че от една страна имаме чисто професионални услуги в тази економика и тук гледам вече господин Далтън. Господин Далтън, посочи конкретни примери, говори за Uber. Аз мятам, че Uber е услуга, транспортна услуга, която използва платформа като интерфейс и всъщност това е професионална транспортна услуга. И тук е разликата, която трябва да установим между економиката на споделянето и е, другия тип економика. Аз смятам, че економиката на споделянето трябва да остане в непрофесионалната сфера, за да не влиза в нелоялна конкуренция с традиционните дейности. Да речем автобусни, такси, превози и така нататък. Има риск от социален дъмпинг, ако не се спазват данъчните правила и ако няма елемент на професионализъм, тук трябва да се разделят много ясно правилата, които регламентират дейностите. И трето, уважаеми колеги, ние не сме наивни. Ние не измятаме, че тази платформа не трябва да се използва професионално. Да, трябва, защото а, младеща е динамична, искам да кажа, за съжаление, че ние не сме тези, които правим технологичната революция, но въпросът е как е, можем да погледнем е, на тези професионални платформи, как те могат да се размножават, да се увеличават и какво можем да направим в случая. Е, може би да има един таван на приходите от определена сума нататък, ако по сектори или по платформи, аз мога да си представя единно облагане за всички видове дейности от този тип економика на споделянето. Сега гледам доклада на господин Рике, който също върви в тази посока. Аз искам да кажа в заключение, че нашата комисия включва най-използваните платформи в този тип економика, да речем споделяне на автомобили и други. Аз обаче пледирам за един специфичен подход на комисията за туризма и транспорта, за които основният въпрос е защита на потребителите, защита на данните и очаквам наистина да последват действия и мисля, че госпожа докладчикът е съгласна с мен. Ако по това, че този доклад не трябва да остане в чекмеджето и Европейската комисия трябва да даде един истински отговор на тези въпроси, които не трябва просто да потъват в отделните държави членки. Така, сега продължавам с докладчиците в сянка. Господин Демесмекър. Аз не съм докладчик в сянка, обаче искам да взема думата все пак. Искам да посоча, че госпожа докладчикът Кюлонен и докладчиците в Сянка са работили много добре. Темата е сред любимите ми теми, поради което аз също съм внесал някои изменения по доклада. Радвам се, че те са взети предвид в компромисните изменения. За мен е напълно ясно, че економиката на споделянето гарантира както ефективен европейски транспорт, така и е, цъфтеж, процъфтяване на туризма в Европа, особено за потребителите, за околната среда, а и за фирмите. Аз съм изцяло съгласен с всички, които твърдят, че не трябва да има сиви зони, не трябва да има раздробяване на правото, на правната уредба. Срещу това трябва да се борим, но и трябва да внимаваме тази економика на споделянето да не загуби своята гъвкавост. Саморегулиращия принцип в нея изисква специален подход. Новите законодателни актове трябва да се приемат след основен анализ, трябва да се вземат различните сектори в економиката на споделянето, да се гарантира правна сигурност, съразмерност и е, много солиден начин на прилагане на всичко това. Наистина, наша задача е, колеги, да създадем нужната среда за един иновативен бизнес модел. Така че при гласуването трябва да се вземе предвид потенциала, който е заложен в силната економика на споделянето. Госпожа Демо. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците за компромисните изменения. Е, смятам, че текстът е амбициозен, резултатът е задоволителен и искам да подчертая някои някои въпроси, например альтернативната рамка. Ние не искаме да имаме регулативна альтернативни мерки, които да се противоречат в Европейския съюз. За това смятаме, че трябва да има хармонизирана рамка. На второ място не трябва да се отказваме от достиженията, които сме постигнали. Искаме данъци, облагане на данъци, където се генерира печалбата, искаме конкурентоспособност и искаме високи стандарти на безопасност. Всичко това са достижения. Защитата на потребителите. Тя също спада към нашите достижения. Много е важно да е, вземаме, да не забравяме това. И да даваме възможност на потребителите да избират компанията, която е най-добра за тях. Освен това, защитата на данните трябва да бъде осигурена. Господин Крамер, благодаря. Благодаря на докладчика. Аз също съм внесъл някои изменения и те са взети предмет в компромисните изменения. Благодаря най-сърдечно за това. Това се отнесе най-вече за намаляването на шума и емисиите – разбира се, и за работните места. те обаче трябва да имат и социално измерение. Само създаване на работни места като самоцел не е, е нещо добро. Също така трябва да се използва и е, споделената мобилност, да се ползва вместо да се притежава и това да се отнася и за по-отдалечените райони. Искам да се спра на два коментара малко по-подробно. Първо, един от изказалите се преди мен е, каза, че работниците не са роби. Те не трябва да бъдат роби, казвам аз. И точно това се стараем да постигнем. Ние поканихме водачите на тежкотоварни автомобили от Европа и един румънски е, водач на тежкотоварен автомобил е нощувал 8 месеца в е, своя автомобил и дори не е могъл да се прибере от дома, когато му е се му е, се е родило е, първото дете, е, като за това получава минимална румънска заплата. Аз смятам, че това е модерна форма на рабство. Трябва да следим да не се получава така. Трябва да се извършва контрол. Там, където се извършва контрол, законът става излишен. Така че в тази връзка трябва да си помислим добре. Второ, гъвкави в характер трябва да има бизнеса, това е вярно. Освен това, трябва да има иноваторски бизнес модели. Обаче, всъщност, въпросът е в каква посока върве вървят иновациите. В комитета на по а, германската телевизия АРД имаше а, всъщност един филм документален за а, пилотите. А, оказа се, че не се плащат данъци, не се плащат осигуровки. Това всъщност не е гъвкава иновация. Тя върви в погрешната посока а не в правилната и естествено ние трябва да създадем еднакви рамкови условия и когато те не са социални, тогава Конкуренцията е, е, неправилна и точно това трябва да се избегне. Комисията следва да обърне е, внимание на това. Знам, че има ограничения за пилотите на Ryanair от 10 години. Комисията от 10 години знае за това, но не реагира и за това аз бих се поинтересувал в един конкретен случай какво правите вие като пазителка на договорите, защото всъщност тук става дума за договорни нарушения. Трябва да внимаваме, защото ще се наложат онези, които не спазват законите и ще създават несоциални условия на труд и е, това пък вече води до е, заробване на работниците. Благодаря. Благодаря, господин Крамер. Сега господин Нилсън. Tack så mycket. När е, jag diskuterar delningsekonomi благодаря. Говорим за економиката на споделянето. Наистина в Швеция има тази възможност. Имаме новите технологии, имаме новите възможности и много от тези методи са много интересни, но имаме и проблеми. При този модел Става дума за това да се развият нови бизнес модели. В областта на транспорта това може да се случи. В Швеция винаги е имало много малки спедиторски фирми. Те са работили много економично в малък обсек. И това всъщност е наистина економика на споделянето. От доста време го имаме този модел в Швеция. Така че не смятам, че това е, е, абсолютно нов модел. Колеги казаха, че съществува възможността да се укриват даници. Имаме консултантски фирми днес, които казват на предприятията какво да правят, казват им, елате при нас, имаме нови модели, как може да спестите данъци, как може да да не се спазват определени социални обещания. И това е нещо, което е много привлекателно за предприятията. А тук трябва да сме много бдителни. Благодаря, господин Нилсън. Госпожа Ирконен. Haluan myös kiittää raportööri Kyllästä, joka on tehnyt hyvää. Благодаря. Благодаря на докладчицата тя успя да послони много идеи в нашите компромиси. Просто искам да кажа, не е реалистично да смятаме, че може да имаме една рамка за цялата е, економика на споделянето. Имам толкова много услуги, толкова много сектори, е, така че смятам, подходът трябва да е секторен. Да вземем, например, ресторантьорството, хотелиерството, транспорта. Не може с една рамка да, да покрием всички тези сектори. Във всяка държава членка има разлики, например, как се дават под найем апартаменти. Това всичкото създава проблеми за услугите – в рамките на економиката на споделянето. Нашата цел би трябвало да е да имаме изходни правила в услугите, за услугите предлагани онлайн и за услугите предлагани офлайн. Законодателствата в държавите членки се различават. Ето, например, случаят с Юбер го доказва – в държавите членки трябва да имат своето собствено данъчно облагане, трябва да има конкурентоспособност, трябва да имат тези специфики трябва да си останат. Не може, не би трябвало да има тежко законодателство, което да се, което да се наложи за всички сектори. Трябва да има честна конкуренция и държавите членки трябва да оценят своето законодателство по-отделно. Хубаво е, че комисията е излязла с насоки, които могат да дадат на новите компании повече възможност за развитие. Те са инвестирали много и сега е хубаво да имат възможност да използват интернетните услуги. Интернетните услуги са много популярни сред потребителите. Но това означава, че е, всяка държава членка трябва да оцени своето законодателство и да даде възможност на новите предприятия да се развиват. Не трябва да имаме една рамка, повтарям, трябва да имаме секторен подход. Госпожа Вирконен, благодаря ви много. Сега се обръщам към представителя на Европейската комисия. Не е госпожа Вананен. А господин? Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Мисля, че дискусията беше доста богата и чухме доста становища. Както казаха много колеги. Съобщението на комисията подчертава, че има голям потенциал в економиката на споделянето. Ние смятаме, че в тази фаза целият сектор се развива много бързо. Няма нужда от въвеждане на ново законодателство, но по-скоро трябва да уточним правилата на европейско равнище и да поощрим държавите членки да оценят свой, своето законодателство, така че компаниите да имат равни условия при предлагането на услуги. При компании които предлагат директно услуги на гражданите или граждани, предлагащи услуги на гражданите. Тук е, важно е да се спазват стандартите. Комисията ще продължи да работи в тази област. Имаме проекти специални в областта на туризма, на подслоняването, където работим в сътрудничество с заинтересованите страни. Комисията работи с главните дирекции, следи развитието в секторите, поръчани са 10 различни изследвания, които ще бъдат завършени до края на 2017 година. Те ще ни помогнат да създадем политики, които се основават на опит и данни. И така ще продължим да сме бдителни, ще следим какво се случва в економиката и какво се прилага в държавите членки. Благодаря, но аз не чух а, причината. Вие днес искате да се разделят много добре нещата, професионалните услуги от една страна и всички въпроси, които стоят за това. Това е една дейност, за която вече е много добре рамкирана и а, другите фактори искам да ви запитам. Да тогава, когато комисията вижда, че е, този въпрос е, възниква и се развива, защо комисията не започна да мисли върху документалната рамка. Защо в един определен момент се опитвате да кажете, има един проблем, следователно ние трябва да го предвидим, че ще съществува и също но да трябва да се а, да се задейства вече а, решението чрез а, нормативни актове, за да може а, да се предвидят нещата, а не да се реагира тогава, когато вече има щети. Няма в момента регламентиращи писти, които да бъдат сложени в рамка. Благодаря, госпожа председател, отговора. Комисията мисли в момента, в когато изготвя начинът, по който мислеше комисията, въпроса при изготвянето на материала, че економиката на споделянето е една много бързо променища се сфера, нови бизнес модели се появяват непрекъснато. Ние а, смятаме, че има нови основания на комисията, за комисията да се опита да въведе нещо, което да може да бъде валидно за всички сфери на бизнеса, в които работи економиката на споделянето. И ние смятаме, че е все още рано да се мисли дори за това, тогава, когато беше прието становището по економиката на споделянето и ние следим внимателно ситуацията, за да видим как се развива пазара, как се развива бизнеса. Това го правим в момента и разбира се, на основата на всички проучвания и консултации с всички заинтересовани лица ще преразгледаме ситуацията. Председателката, имам още един въпрос, защото много държа на този въпрос. А това е економиката на търсенето. Не искате комисията по транспорта да бъде сочена с пръст. Всички всички колеги зададоха много важни въпроси. Вие казвате, в момента нищо не се прави, защото не искаме да слагаме спирачка на економиката. А, какво ще направите с проучванията, да, защото госпожа Вирконен зададе много важен въпрос, че трябва да се оценяват. Да правите ли проучвания, къде се намирате вие, къде се намираме ние по тези проучвания, ние като комисия по транспорта искаме да видим тия проучвания. А можете ли да ни кажете каква е вашата позиция? Отговор, както отбелязах, госпожо председател, много генерални дирекции на комисията провеждат или са а, дали за външно проучване много проблеми, свързани с вашата комисия. Нещата а, отнемат време, за да може да бъдат качени онлайн, но комисията веднага публикува проучванията в момента, в който всички необходими процедури са били изпълнени. изпълнени. Много проучвания ще бъдат предоставени тази година в различните сфери на транспорта. Но а, това ще стане в момента, когато вече те са готови. Господин Кремер, много бързо. Аз поставих въпроса, на който не получих отговор. Ставаше дума за това, че две трети от пилотите в Ryanair не са в правилно трудово правоотношение. От години наред се чака отговор на комисията. Какво правите по този въпрос и по-скоро защо нищо не правите? Е, That... Причината, поради която не засегнах този проблем в а, отговора си, че а, в много дълъг период а, нямаше пряка връзка с, с економиката на споделянето. И аз мисля, че проучванията, които провеждаме, не се отнасят пряко до економиката на споделянето. А благодаря на комисията, казва председателката. Искам да помоля докладчик е, госпожа Кюлена да а, отговори накратко. Имате думата. Утре ще гласуваме в 9. Имате думата за заключение, като докладчик по дебата. Благодаря, госпожо председател. Надявам се от цялото си сърце, че всички ще прочетете компромисните изменения – които заедно изготвихме с докладчиците в Сянка, за да могат те да имат а, участие, че а, търпението си а, заслужава и че няма да и че ще се дават лекарства само тогава, когато пациента се влуши. Дори да не започнем с регламентиране тук, няма съмнение, че ще бъде необходимо да се предприеме подход от гледна точка на а, единия пазар, когато се увеличи трансграничната търговия, защото економическите оператори трябва да могат да оперират с такива а, економически а, субекти. А, е, нашия подход е подхода на пясъчната котия с. А, на, всъщност на пясъчник на детска площадка. Децата седят а, в а, пясъчника или в а, на тревата, ако няма правила. Така че всъщност ние следим ситуацията и да се надяваме, че ще може да се проучат резултатите, да бъдат анализирани по такъв начин, че да се предадат и добрите държави членки от една държава членка в друга. Трябва да се използват най-добрите практики, е да не се повтарят грешки в друга държава, направени в друга държава. Според мен всички ние трябва да разгледаме ситуацията и не, не би трябвало да бъдем прекалено оптимисти и би трябвало да бъдем бдителни по отношение на економиката на споделянето като цяло. Аз мога да кажа на колегата Далтън, че аз идвам от Финландия, от една провинция, в която има специални събития се организират за песимистите през лятото, така че не мога да бъда изцяло оптимистка, но много се опитах. Председателка се благодаря госпожо Килонен. Повтарям отново. Утре ще се гласува от 9 часа. И сега продължаваме с предложението за свързаността с интернет в местните общности и давам думата на господин Артур, защото колегата Клаудия Тапардел не а, присъства. Господин Исмер Ерту, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Отново искам да се извиня от името на госпожата Пардел и с удоволствие ще представя позицията и по това досие. Свързаността с интернет е един от основните приоритети на Европейския съюз, функционираща европейска, економика. Гражданите на Европейския съюз имат нужда от безплатен, безопасен, бърз интернет, следователно свързаността в интернет в местните общности Wi-Fi for EU е свързан с, създаването, с идеята за създаване на обща мрежа, интернет мрежа, създаване на безплатен бежичен интернет да може също така да се предостави в транспортните услуги и на туристическите обекти. Свързаността с интернет може да даде възможност по-добре да се да се определят пътническите потоци, за да може хората да могат да имат достъп до интернет. Това ще повиши оценяването на туристическия обект предвид ограничените ресурси, инициативата може да се разглежда като пиарски а, проект, а, за, поради което трябва да бъде добре съобщавана на съответните места, за да може да се покаже, че Европейския съюз прави добри неща за своите граждани. Мисля също така обаче, че трябва да отидем отвъд пиара и да се фокусираме върху конкретни резултати. За това са необходими и инвестиции, за което искам да помоля всички колеги да подкрепят измененията, настояващи комисията да направи сериозни инвестиции в качеството. Във връзка с това един важен аспект е свързан с значението на добър географски баланс за прилагането на тези интернет точки. Трябва да се създадат точки на бежичен интернет, както в градски, така и в селски райони. И накрая, от изключително важно значение, допълнителната финансова подкрепа Проблема трябва да бъде съвместим с национални, регионални проблеми и трябва да се създаде синергия между тях. Благодаря председателката, благодаря господин Ертук. Сега давам думата на госпожа Виркинен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря също така и на нашия докладчик и на докладчиците в Сянка. Важно е да имаме бързи връзки, и а, интернет комуникации в цяла Европа. Това предложение се отнася за насърчаване на по-добри бежични връзки в общ... на обществени места. Важно е да се помним, че в много региони в Европа имаме бързи и надежни връзки, които се създават а, успешно на пазарен принцип. Мисля, че това трябва да бъде основно и в а, бъдеще, за да може да се подобри свързаността. Основната цел би трябвало да се насърчи а, лоялна конкуренция. Също така трябва да се подчертае, че не трябва да се поемат ангажименти за създаване на връзки там, където а, вече съществуват а, и трябва да, а, връзки, трябва да се избегне дублиране, независимо от това дали става дума за мобилни връзки или за бежични а, връзки. Разбира се, важно е а, ние да се опитаме да насърчим инвестициите в сферите, в които а, и в районите, където хората нямат бързи интернет връзка, особено на публични места. Това се споменава в регламента. Съгласна съм с това, което беше казано че от гледна а, точка на нашата комисия е а, в наш интерес да имаме по-добри връзки на популярните туристически обекти или във връзките в обществения транспорт. Мисля, че това е един отрасъл, в който ние трябва да насочим усилията си като комисия по транспорт. Искам да благодаря на, на докладчика, на всичките докладчици в Сянка. Благодаря ви за доброто сътрудничество. Председателката, благодаря госпожо Юркюнен. Сега давам думата на господин Тушенецки. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря нашия докладчик за сътрудничеството. Това беше много конструктивно сътрудничество при изготвянето на компромисите бих желал да привлека вниманието ви върху някои аспекти, които биха могли да създадат проблеми в бъдещето, например удължаването на програмата, защото програмата а, е, ни кара да си задаваме въпроса дали си заслужава да се разширява програмата, защото е, отговора е не, тъй като това може да промени нейното приложено поле. В рамките на компетенциите на нашата компетенция, комисия, мисля, че ще бъде много полезно да покрием някои транспортни възли или а, а, мрежи на обществения транспорт, за да може да се подобри координацията в рамките на определена община или на определен град. Трябва да се избавят въпросите, свързани с организацията на обществения транспорт, например, във връзка с цената на обществения транспорт, защото това се отнася и за друга сфера, не само за интернет връзката. Имайки предвид обема на предоставените средства, не би трябвало да се очаква драматично увеличаване на свързаността в Европа. Би трябвало да се предвидят а, а, допълнителни, допълващи програми, които да помогнат на общностите на място просто да направят хубави туристически обеди. Но тук не би трябвало да фокусираме вниманието си само върху бюджета. Увеличаването на бюджета за нас е елемент по-скоро проблематичен в тази програма, защото не е ясно какъв ресурс може да бъде използван за повишаването на бюджета и също така условието за използването на финансовите средства би трябвало да бъде добре дефинирано, за да навлезем в конкуренция с частния сектор, както каза колегата преди мен, да не влияе на максималната скорост на свързването, но да се обърне внимание на, и на частния сектор, осигуряването на безплатна връзка не винаги във всички случаи рентабилно. Не можем да очакваме прехвърлянето на огромни данни в публичната сфера и увеличаването на скоростта не е непременно необходимо. Искам да изразя задоволството си от сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Благодаря на колегите, които бяха докладчици в Сянки. Много се надявам, че тези компромиси ще бъдат гласувани с цел подобряване на свързаността в Европа. Благодаря, господин Чернески. Господин Юто, има думата. И аз благо... искам да благодаря на колегите за доброто сътрудничество, което имахме това предложение е доста скромно. не, не е съвсем ясно кои са институциите, към които е насочено с нашите е, изменения, които предлагаме, ние а, споменаваме и институциите. А, сега това, което може да създаде проблеми в, при прилагането, е инициативата, а, че инициативата е доста скромна, следователно може да се каже, че хората, които предлагат подобни инициативи, трябва да знаят кое може и кое не може да се приложи. Трябва да се знае какви са резултатите на тези скромни инициативи, е, изпълнявани с много скромни средства. Затова не би трябвало да се увеличи финансирането. Аз имам два конкретни въпроса. Първо, компромисната версията за компромисните изменения и проектите за транспорт според мен е проблематично. Това откроява от отговорността на местните общности, защото не може да има навсякъде обществен транспорт. Трябва също така да се зачита принципа на субсидиарност, на отговорностите и компетентностите на местните общности и трябва също така да се предвиди а, балансирано прилагане на мерките, защото общественият транспорт не би трябвало да бъде обект на този дебат и именно това може би ще създаде известен проблем с тази инициатива. Освен това, в компромисното изменение 5 и 6 а, не се го е, е, в повечето изменения се говори за региони, в които има, а, а, има проблеми. А, не може да се види причина, поради която а, да не може да не се се говори, например, и за островите, след като се говори за планински райони, селски райони и така нататък. А, и мисля, че би било добре за баланс да се запазят тези неща. Благодаря, госпожа Вимаса. Благодаря. И аз благодаря на докладчика. Мисля, че е, сътрудничеството ни беше много добро по, тази, по този доклад. Е, ние е, много добре знаем колко е важно да подобрим свързаността в местните общности. Аз е, представям Уелс и там има много е, селски райони, които изостават. По принцип, моята група беше много предпазлива по повод на това предложение от комисията. Аз разбрах от докладчика, че много от инициативите по това предложение имат е, пиарска цел, но ние пред, подкрепяме всички компромиси с изключение на 12 ти компромис. Това е компромисът, който удължава дъл... проекта и след 3 години. Аз имам предложение и изменение и се прави препратка не само в него, в него не само към срока, но и към бюджета на инициативата. Много дебат имаше по този повод – както чухме и днес. Но ние смятаме, че трябва да се придържаме към предложението на комисията по отношение на бюджета и към НЕП разпределените средства в многогодишната финансова рамка. Не бива да се предлага прекалено много средства, без да могат да се опосрат предварително резултатите. Благодаря, госпожо Еванс. Госпожа Демонте. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на докладчика, разбира се, също. Свързаността с интернет е, е нещо наистина много важно и е, става дума тук и най-вече за е, отдалечените райони. Защо? Защото интернет представлява публична услуга и ние не можем да се задоволим да облагодетелстваме някои региони за сметка на други. Всички граждани трябва да се ползват от еднакъв тип услуги и ние трябва да тласнем напред урбанизацията. Отдалечените райони са и обезлюдени и трябва да се борим срещу това явление. Ние трябва да предлагаме услуги и за предприемачите, за транспорта и така нататък. И наистина за мен това е решението, за това аз внесох изменения в този смисъл. Още нещо, което искам да посоча. Е, ние имаме право да бъдем информирани От страна на пресата ние сме свидетели на а, цифровизация, на а, тарифизация. Какво означава това? Това означава, че а, Wi-Fi а, трябва да бъде безплатен за туризма. Когато вие имате интернет, това наистина е нещо чудесно за туризма. и е, това засяга и потребителите, разбира се. Благодаря. Следващият оратор, господин Теличка. Благодаря и аз подкрепям позицията на докладчика. Но въпреки това искам да направя няколко коментара. Най-напред. Тази програма не бива да заменя националните усилия. Това е европейската черешка върху тортата, която трябва да допълни националните инициативи. Да, има пиарски елемент тук, трябва да го признаем. Разбирам, че регионалната култура в някои страни е по-видима, отколкото в други държави членки. И ние би трябвало да поощрим навлизането на свързаността на интернета в регионите. Госпожа Стивенс говори за срока. Може би трябва да помислим за по-дълъг период от прилагане – по-дълъг е, период на, прилагане на програмите, но не на самата инициатива. Сега за средствата. Наистина важно е да имаме средства. По отношение на транспорта може да създаваме центрове, но не, не може да имаме и средства за транспортните средства. В туризмът е много важен, така е. Мога да си представя. че в бъдеще програмата може да иска, да трябва да се продължи и тук трябва да сме готови. Благодаря. Искам да припомня, че и този доклад ще се гласува утре. Представителят на Европейската комисия. Бихте ли взели думата? Uh, Благодаря. По принцип сме съгласни с повечето коментари. Не бихме искали да се увеличава бюджета. Смятаме, че той е достатъчен за програмата и ще се опитаме да осигурим географския баланс, както бе споменато. Сравнемостта и съотносимостта с други програми – това е важно. Ще се опитаме да го осигурим. Дали целта на програмата са местните и селскостопански райони? Тук по този въпрос искам да кажа, че програмата трябва да е отворена за всички местни, местни общности. Това е нашата идея, програма отворена към всички местни общности. И това отразява и обхвата. Ние в нашето предложение смятаме, че самите местни общности трябва да уточнят къде да се насочат средствата. Тук искаме да уважим принципа на субсидиарността, не искаме да казваме по какъв начин да се използват средствата. Всяка общност нека сама прецени какви са и нуждите. Това покри доста, според мен, коментарите на колегите. И няма други въпроси. Благодаря на представителя на комисията. И сега преминаваме към последната точка от дневния ред, която е свързана с свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването, европейското общество, ферата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение. Докладчик е господин Косма Злотовски. И на parole е Давам ви думата, господин Златовски. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за всички изменения, които бяха предложени. Работихме много конструктивно. Имахме, изработихме 6 компромисни изменения и всъщност те включват повечето от коментарите. Благодаря за всички изменения, насочени към туризма. насочени към новите технологии и към високоскоростния интернет. Аз включих тези изменения в компромисите. Някои колеги говорят между, за разликите между регионите. И аз тук не говоря за 5G стандартите, а за високоскоростния интернет по принцип. Естествено, много неща трябва да се направят. В момента забелязваме, че някои от разликите се увеличават. Но ако искаме да ги преодолеем, трябва да инвестираме повече в интернет, ин, инфраструктурата и в използването й. Естествено, трябва да използваме различни фондове, смесените инструменти и така може да направим проекти, които <clears throat> отговарят на истинските нужди. Според мен трябва да използваме не само публични средства, но и частни инвестиции чрез публично-частни партньорства. Това може да се направи и в области, където степента на абсорбция е много ниска. Сега към точка четвърта. Инвестициите трябва да отговарят на законодателството на държавната субсидия. Така ще привлечем инвеститори в интернет инфраструктурата. Всички знаят потенциалните ползи от високоскоростния интернет в транспорта и в туризма. Може да имаме интегрирани системи за управление, автономни превозни средства, автоматизирани почтенски услуги. Всичко това зависи от достъпа до интернет. И този достъп трябва да гарантира свободното ползване на мобилния интернет. Благодаря отново на колегите и естествено надявам се на подкрепата ви утре при гласуването. Благодаря на господин докладчика. Давам думата на господин Барс. Благодаря, госпожо председател. Искам от името на НП да благодаря на докладчика Косма Златовски за добре извършената от него работа и също така за е, плодотворното сътрудничество. Той в изказването си посочи колко важна е, е интернет връзката 5G за сектора на транспорта, за съществуващите модели, за новите модели, но и за новаторските бизнес модели. Мисля, че той посочи какво е значението на всичко това за туризма за да могат да бъдат правени нови, интересни, привлекателни оферти. и да бъдат предлагани нови бизнес модели за туристите. Той спомена също и финансите. Това е много важен аспект. Смятам, че тук трябва да бъдем откровени. Ние приканихме комисията да изготви стратегия за потенциала на съществуващите фондове и ползването на средства от тях. Посочихме също, че трябва да бъдат разработени нови модели предвид е, това, което ни очаква през следващите години. Важно е да се спомене също, че всъщност е, докладчикът е, посочи и пропуските в съществуващите връзки. Беше посочено значението на отдалечените райони в предходния доклад, смятам също, че е, тези аспекти са много важни за транспорта по причина, че много неща в бъдещето е, ще се променят, ще има много системи за безопасност, които ще вървят по интернет, ще има и автомобили без водачи и това е, се отнася за всички видове транспорт. Е, струва ми се, че по отношение на безопасността това е изключително важно да имаме плавни връзки с високо качество и тук да няма празноти, пропуски, които да водят до безопасност. Във всички случаи ние подкрепяме доклада. Още веднъж искам да изкажа благодарност за доброто сътрудничество. Merci beaucoup, monsieur Благодаря. Господин Орли. Благодаря, колеги. Благодаря на господин Златовски за становището. Сътрудничеството ни беше добре благодарение на благодарение, и благодарение на това всички седем компромиса се подкрепят от социалистите и демократите. Поздравление! Дебатът е важен. Той продължава темата за дигитализацията. Това е важна стъпка за, в посока за разумния, за интелигентния транспорт. Не навсякъде в Европа имаме интернетни връзки. Има много големи разлики в, е, е, между регионите, даже и в една държава членка, така че има много какво да се направи за да може транспортът и туризмът да се развиват добре, за да могат да се създават нови бизнес модели чрез 5G поколението, трябва да направим още много. Нещо, което беше вече казано при доклада Теличка, трябва да се в, в, концентрираме върху това да имаме 3, 4 и 5G навсякъде. <clears throat> Господин Теличко. Благодаря. С някои изключения подкрепяме компромисите. Най-напред искам да благодаря на господин Слотовски. Мисля, че това са много добри компромиси. Ние ще може да ги подкрепим като цяло. Онблок. Четири ге поколението е достъпно до 75%, но има разлики. И това трябва да е гръбнакът на дигиталната економика. Тоест комуникация в гигабайти. Господин Златовски засегна темата. Темата за преосмислене на насоките на държавните субсидии. Разбирам тук логиката. Логиката но бидейки консервативен, аз бих казал, че насоките ще са много добри, защото понякога има прекалено фривално тълкуване на материята. А секторът е много конкретен, много специфичен и не трябват ясни насоки. Понякога се мисли, че ако разходите са високи, ще има добра и висока възвръщаемост. Някои мислят за възвръщаемост в милиарди. Ако това наистина е така, то това може да привлече частния капитал. И това ще е стимулата, не непременно новата версия на текста. И така, Алда ще подкрепи всички компромисни изменения. Госпожа Еванс. Благодаря. И аз благодаря на докладчика. Мисля, че ние винаги се опитваме да настигнем развитието и да го отразим в нашето законотворчество. Няма да повтарям коментарите на колегите. По досието има съгласие. Докладчикът взе предвид някои наши изменения за разумните транспортни системи и други предложения, които направихме. Ние ще подкрепим текста. Е- Благодаря, госпожо Еванс. Сега се обръщам към представителя на комисията. Господин Ремо Ино е представител на комисията. Моля. You... Благодаря. Няма да ви забавям излишно. Искам и аз да благодаря на депутатите за конструктивната работа до момента. В това съобщение ние представяме нашата визия за бъдещето, свързана с високоскоростния интернет и свързване които ще бъдат изключително важни за всички економически области на обществото. Заложили сме някои цели в съобщението и се опитваме да ги постигнем чрез регулативната рамка, която обсъждаме в момента. Имаме план за действие за 5G поколението. Желаем да привлечем частни инвестиции. Благодаря за работата. Това е от моя страна. Благодаря. Искам да припомня, че гласуването ще бъде утре, но преди да приключа, давам думата на нашия докладчик господин Злотовски. Маля. Благодаря. Ние имаме сходно виждане за бъдещето, дори да има някакви различия, ще ги изгладим утре при гласуването. Господин докладчик, уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание. Продължаваме утре в 9 часа с гласуване, така че е, до 9 и 7 ще ви изчакам ще трябва да започнем на време, защото утре имаме много доклади за гласуване. Тъй като сега приключихме малко по-рано, ви пожелавам приятна вечер.